органи са поискали отнемане имунитета на Болеслав Пиех. Но процедурния правилник въпросът се отнася към правната служба. Заедно с председателят на съвета ще под, е, под